Um, Уважаеми колеги, добро утро на всички и тази сутрин искам да започнем на време, ако не възразявате. Няма кой знае колко колеги в залата. Благодаря на тези, които са дошли на време. Първата точка от дневния ред е презентацията на господин Волфганг Гьоц, директора на Европейския център за мониторинг на наркотици или наркомании или ЕЦМНН. Той ще представи два доклада. Доклада относно наркотиците за 2014 година и общо чет за дейността на ЕЦМНН за 2013 година. Искам да кажа на колегите и на Волфганг, че имаме излъчване по интернет рано сутринта в четвъртък, е, но много хора ще видят вашата презентация. За новите колеги трябва да кажа, че тази част от нашата работа е изключително важна. Съответно, трябва да погледнем сериозно на тази презентация. Много от нашите колеги са се специализирали по този въпрос. Тази презентация е особено релевантна в настоящата година, тъй като комисията Либе работи по две предложения, свързани с, справянето правенето с наркотиците. Регламента за новите психоактивни вещества, докладчик е господин Боник, който е тук, и проекто директивата, по която докладчик е госпожа Хименес Бесерил, тя сега отсъства. Вчера беше тук, но току-що ми казват, че ще дойде. Така че нека сега да приветствам с добре дошъл господин Гьоц в комисията Либе. Волфганг, имаш думата за презентация и след това ще чуем и въпроси от колегите. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията Либе. За мен е удоволствие да съм ваш гост. Ако не се лъжа, това е деветия или десетия път е, когато идвам. Тук съм, за да представя обобщен анализ е, на положението и работата на ЕЦМНН. Вероятно сте получили нашия доклад е, в областта на наркотиците в края на май, но тъй като тогава парламента се готвеше за избори, едва сега идвам за да представя нашите заключения. Нека да кажа, че нашия анализ е, показва, че като цяло има стабилно положение с положителни сигнали в някои области, но и с нови заплахи, които пораждат притеснение за човешкото здраве и за правоприлагането. Виждаме намаляваща тенденция в наличността използването на хероин, но е, стимулантите, синтетичните наркотици, канабиса и различните лекарствени продукти стават все по-важни. Наркотиците, които виждаме днес, са, са много различни от онези в миналото. Виждаме тази тенденция в а, традиционни наркотици, като канабиса, където има нови техники за производство, които оказват въздействие върху а, силата на смолата и на различните растителни продукти. Виждаме тази тенденция и в синтетичните наркотици, тяхното производство, като се появяват нови вещества. Сериозно притеснение пораждат новите синтетични опиоиди и халюциногенни вещества, които са толкова фармакологично активни, че дори няколко грама може да бъдат използвани за производство на 10 000 дози. Новите психоактивни вещества често се произвеждат нелегално, като праховете за тях идват най-вече от Китай и Индия и се внасят в Европа. След като те се обработят, те се пакетират и се пускат като така наречените legal highs или research chemicals на нелегалния пазар. В момента ние наблюдаваме около 400 нови психоактивни вещества, 81 от тях – Четири пъти повече, отколкото 4 години, между другото, бяха част от системата за ранно предупреждение през 2013 година и тази тенденция ще продължи. Към момента 72 вещества са били нотифицирани пред нашата агенция. Освен това отбелязваме, че интернет продължава да играе ключова роля за оформянето на пазара за тези нови психоактивни вещества. През 2013 година ECMNN идентифицира някъде около 651 вебсайта, които продават тези субстанции на европейците. Освен това, ново предизвикателство за правоприлагането е продажбата на нови и стари наркотици чрез така наречените тъмни мрежи преди около 15 години европейските институции и държавите членки демонстрираха своята способност да гледат в бъдещето, като инвестираха в системата за ранно предупреждение за психоактивните вещества. Това е система, която сега се счита за модел в глобален мащаб. Притеснявам се обаче, че този механизъм е поставен на силен натиск и може да е под риск, тъй като с оглед на това, което току-що описах, за него няма достатъчно ресурси на национално ниво и на ниво ЕЦМНН. Само през тази година 6 е, вещества са били подложени на задълбочена оценка на риска. Тя беше направена от е, научния комитет на ЕЦМНН. В е, него участват 15 професора от различни държави членки трябва да кажа за сравнение, че само три вещества са били изследвани през периода 2010-2013 година. Виждате какво увеличение. Както знаете, и председателя вече спомена това, готви се нова правна рамка за новите психоактивни вещества. Тя се обсъди във вашата комисия и Европейския парламент вече прие позиция по двата правни текста. Както и в миналото, моите колеги са на разположение на двамата докладчици и на всички депутати, които работят по това досие. Канабиса е наркотик, за който общественото мнение е най-разделено. Тук ставаме свидетели на публичен дебат, който се подклажда от законови промени в части от САЩ и Латинска Америка. В Европа обхвата на пазарите на канабис е, в комбинация с е, увеличението на производството в вътрешен план е, доведоха до признаването на този наркотик като генератор на средства за организираната престъпност. Като цяло европейския пазар за незаконни стимуланти изглежда относително стабилен, като кокаина остава първия избор в Южна и Западна Европа, а амфетамините преобладават в източната и северната част на континента. Нови проучвания на отпадните води в града потвърждават, че се използват метаамфетамини, като в исторически план тяхното използване е толкова голямо в Европа, но в Чехия и Словакия, например, както и в други страни, Германия, Гърция, Норвегия и Великобритания, е, тези вещества се използват все повече и повече. През миналата година Европол е, даде информация за разбиването в е, две големи места за производство на екстаси. И ние продължаваме да информираме заедно с Европол за това, че има екстази на пазара с голяма сила. Уважаеми госпожи и господа, в европейските градове проблема с наркотиците не е толкова видим, колкото преди няколко години. Но проблема не е решен. Той се променя постоянно. Ето защо искам да ви уведомя и уверя, че ще продължим да правим анализи, обективни, навременни и балансирани, тъй като проблема става все по-сложен. Това исках да кажа по отношение на доклада за наркотиците. Знаете, че имаме две точки в дневния ред два доклада и сега ще премина към преглед на основните действия за 2013 година на ЕЦМНН. Може да видите информация за общия ни доклад за дейността през 2013 година. Какви са основните ни постижения през миналата година? Искам да започна с информация за това, че миналата година беше доста специална за агенцията, тъй като 20 години се навършиха от основаването на агенцията. През последните две десетилетия агенцията е установила силни механизми за провеждане на мониторинг на развитието в областта на наркотиците, както и имаме система за бърза реакция на новите тенденции и вещества. През 2013 година публикувахме около 40 ключови е, становища относно е, законодателите, както учените и практиците. Освен това, 34 научни статии бяха е, публикувани в сътрудничество с нашия персонал. Искам да представя две основни публикации. Европейския доклад за наркотиците и първия доклад за пазарите на наркотици в Европейския съюз. По отношение на първия доклад за европейските наркотици, трябва да кажем, че развитието през 2013 година доведе до там, че не успяхме да публикуваме този доклад 6 месеца по-рано от предвиденото. Това е една голяма крачка е, напред към придаването на по-голяма уместност на нашите доклади и освен това по този начин се съобразяваме по-бързо с промените на пазара на наркотиците, както и с очакванията на тези, които искат информация от нас. Има страшно много информация, която събираме и анализираме и тя става част от интегриран пакет, който включва между другото и онлайн елементи. Заедно с Европол ние публикувахме първия доклад за европейските пазари на наркотици, заедно с други две публикации на ЕЦМНН този доклад за пазарите беше номиниран от Американската асоциация на библиотеките като един значим правителствен документ. През 2013 година нашия център действаше като център за информация и най-високи постижения за една мрежа от европейски експерти, като организира повече от 25 технически и експертни срещи и конференции. Допринесохме за 280 други събития, свързани с наркотиците в Европа и извън Европа. Освен това, укрепихме нашите партньорства с определени европейски агенции, например с Европол. Ние сътрудничим почти всеки ден, когато обменяме методология и стратегическа информация, създаваме съвместни стратегически анализи, както доклада за пазарите, който споменах. И освен това, направихме и някои други съвместни начинания. По отношение на СЕПО полицейския колеж, ние допринесохме за обучителни действия в областта на справянето с трафика на наркотици. По Конкретно имаме програма за обмен на висши полицейски служители от европейските служители. С Евроюст ние Наскоро подписахме меморандум за разбирателство и по този начин ще увеличим потока на обмена на стратегическа и техническа информация. Има и други партньорски агенции за нас, като Агенцията по основни права, Европейската агенция по лекарствата и така нататък. Освен това сътрудничим с други глобални и регионални. През 2013 година Работихме с службата на ООН за наркотиците и организираната престъпност, с СЗО, с групата Помпиду и СИКАТ. СИКАТ е комисията за контрол на наркотиците на Организацията на Американските държави. Миналата година сътрудничеството с Европол и Световната митническа организация беше малко по-малко интензивно. Освен това, имаме и сътрудничество с страните кандидатки провеждаме нов проект за техническа помощ с страните от Европейската област на добросъседство, като целта тук е да развием техния капацитет за наблюдаване на наркотиците, тъй като това е приоритет за Европейския съюз. 2013 година беше година на много предизвикателства. Казах някои от тях, но има и други. Има нов голям брой на, на нови психоактивни вещества, 78 към днешния ден. Развиват се нови индикатори за пускането на пазара на наркотици. Получаваме искания за принос от наша страна за различни събития, конференции. Повече хора идват на посещение в нашия мащаб. Например, тази седмица ни посетиха представители на Комисията по правосъдие от датския парламент, кмета на Лисабон и председателя на Европейския парламент, както и един държавен секретар. Едва ли ще се удивите тогава, когато ви кажа, че до края на 2013 година 99,74% от нашия бюджет вече беше изразходван. Няколко думи за бъдещето. В момента изразходвам, т.е. извинете, развиваме нашата тригодишна стратегия и работна програма за 2016-2018 година. Този процес се улеснява благодарение на едно мащабно начинание на консултации, в който участват различни заинтересовани страни и партньори, включително Европейския парламент. Допитваме се и до широката общественост. Основната ни цел трябва да бъде да допринесем за една по-сигурна и по-здрава Европа. Как ще го направим? Като укрепим нашата система за наблюдение, която се основава на данни, които се събират в националните точки за контакт в 28-те държави членки, Норвегия и Турция. Ще го направим чрез описване и анализиране на феномена на предлагането на наркотици от гледна точка на търсенето и предлагането, ще поставим по-голямо ударение върху наблюдението на използването на полинаркотици и развитието на мрежа за наблюдаване на злоупотребата с лекарства. През 2015 година ще увеличим нашия капацитет за действие, като инвестираме в областта на ответната реакция на използването на, на наркотиците чрез най-добри практики. Освен това ще подобрим времето, в което предоставяме информация ще продължим да управляваме системата за ранно предупреждение за новите наркотици и естествено ще инвестираме в капацитета за оценка на заплахите на ЕЦМНН. Госпожи и господа, след 4 години на стабилни бюджети през 2014 година ЕЦМНН е единствената агенция, която беше изправена пред намаление на бюджета само с 5% до 2013 година. Ето защо искам да благодаря на вашата комисия за това, че подкрепи едно изменение с оглед на увеличение на бюджета за 2015 година. Искам да благодаря и на Мартин Шулц на една конференция в Лисабон, председателя на парламента подчерта необходимостта да се увеличи бюджета за ЕЦМНН за 2015 година. Много ви благодаря за вниманието и естествено сега съм готов да отговоря на вашите въпроси. Um, благодаря много, господин Гърч. Наистина чудесно представене. Това, което казах в началото, е, между, междувременно залата се понапълни. Имаме много дълъг списък е, на изказващите се, което сочи, говори за интерес към темата. Е, ролята на парламента се засилва в това отношение. Имаме две досиета по съвместно вземане на решението, които чакат е, решение. Е, регламента за е, субстанциите и е, регламента за наркотиците. Сега ще започнем с списъка на изказващи се. Господин Бони, след това Триза, ако иска след това да говори. Можете да така конкретизирате въпросите си, защото списъкът е дълъг. Е, докладчика по е, директивата за наркотиците. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин директор, за много ясно представената тема за информацията, която предложихте за дейността на агенцията през 2013, за това, че описахте също и бъдещите предизвикателства. Сега ще мина на полски. Една секунда само да сме на слушалките. Благодаря за този доклад, наистина представям си колко усилие е коствало това и искам да привлека вниманието ви към два въпроса, вие описахте много е, ясно две нови тенденции. Веригите за доставяне на е, психоактивни е, вещества, на средства. Говорихте и за отрицателната роля, която играе интернет и дълбоката или тъмна мрежа, както я наричаме. В доклада си вие говорите и за нарастващия риск от е, синтетичните е, опияти и психоактивни вещества, които са изключително е, мощни т.е. с минимално количество от веществото може да се получи да се получат много дози това е ново явление, което затруднява проследяването на веригата на производители и е, е, търговци. Сега имаме система за ранно предупреждение. Тя успешно работи в Европейския съюз и е нещо, с което можем да се гордеем в световен мащаб. Системата функционира много добре, но разбира се, може да бъде и подобрена но за да стане това трябва да стандартизираме източниците на информация, така че данните да са сравними. Данните, които влизат, е, постъпват в системата от трети страни. В доклада си споменавате, че информацията, която постъпва от трети държави, е от е, различно е, качество или стандартите е, на доставчите на данни е, са различни. Е, ето защо трябва да разработим и е съответната система на управление. Агенцията си сътрудничи и с е, други е, органи и агенции в Европейската комисия, които е, се занимават с проблеми на здравето или вътрешния пазар, така че те могат да ни бъдат, могат да ви бъдат е, полезни партньори защото проблемът отново опира до прозрачността. В една джунгла не се знае кой за какво отговаря и е, по отношение на комисията, това бави, забавя значителна степен реакцията и а, на ваши искания. Колкото за 2015 чухме, че съкрещенията в бюджета не са а, толкова страшни, колкото се опасявахме. И това е добре. Но вие споменахте също е, колко анализи е необходимо да направим, за да знаем точно къде и е, се коренят рисковете. Очевидно е, че от тук ще е, проистече нуждата от повече средства и ако комисията е готова, можем вече да започнем да говорим за бюджета за 2016 с тях е, и да настояваме за увеличение тъй като аз съм е, посочен за докладчик по един от е, въпросите, по които ще се вземе съвместно решение за новите психоактивни вещества. И като докладчик по този въпрос ще ви кажа, че през октомври ако добре си спомня, мисля, че до 20 октомври би трябвало да изпратя информация, да подам информация за това какво е, предстои ние да направим. Е, накратко, трябва да е, стандартизираме е, източници на информация. Това е от решаващо значение, според мен. Трябва да подобрим е, системата за ранно предупреждение да е, си разпределим ясно ролите и да, е, да е ясно кой за какво отговаря в комисията. Е, разбира се, да увеличим бюджета и последно е, въпроса с е, изпълнението и прилагането на всички правила, свързани с е, наркотиците. Триза, също ли иска? Thank you, Mr. President. Eh, eh, muchísimas gracias. Quería dar las gracias al director. Благодаря за господин директор за информацията, която ни предоставихте. Наистина съм признателна за това, което сте, съм ви признателна за свършената работа на вас и на вашите колеги в обсерваторията. Вие ни помагате да открием нови е, психотропни вещества и да е, предпазим е, гражданите си. Гражданите. Често вашият център, агенцията всъщност не, не получава необходимото внимание в, този, в тази сложна мрежа от агенции, вашата се счита за някаква скромничка такава агенция, която, което не е особено справедливо. И това трябва да се промени. Е, чухме, че когато се разпределя бюджета, е, съкрещенията за вас по-големи, е, предлаганите съкрещения бяха по-големи, отколкото с другите агенции. Аз гласувах срещу, като внесах съответните изменения в. Е, слава Богу, че в крайна сметка е, приключихме с по-малко урязване на бюджета. Но мисля, че вие заслужавате наистина по-голям бюджет, е, както и вие казахте, и защото европейският проблем с наркотиците все още не е решен. Той не е толкова видим, защото слава Богу, държавите членки е, отделят доста средства за лечение – което означава, че проблема не е така натрапчиво видим, но той си остава. Всъщност целият ви бюджет, както казахте, вече е, е разпределен и е, наистина, може би, трябва да помислим как да ви помогнем в това отношение. Е, напоследък психоактивните вещества наистина започват да преобладават пред традиционните наркотици. Директивата, която е, допълва и изменя решението 2004, рамковото решение за минималното наказание за престъпления, е, включително и трафик с незаконни вещества, е важна стъпка в е, вярната посока. Директивата сега по тази директива е назначен нов докладчик. Това съм аз всъщност. Е, е, господин, който говори преди мен. Е, представител на съвета няма тук, затова не мога да се обърна пряко към него, е, но е, би трябвало да кажа на италианското председателство е, за значимостта на въпроса, за да почне тристранните преговори максимално скоро Напоследък, е, както казах, психотропните вещества е, наистина се разпространяват е, в значителна степен. Тенденцията е доста опасна. Бихте ли ми казали малко по-подробно как ще излежат нещата с този вид наркотици в следващите пет години? и какво е, мислите, че трябва да се направи е, в е, правно отношение? Трябва ли да се обявят за незаконни или не, защото в момента това не е ясно? в зависимост от точно от веществото, то може да бъде легално и същевременно да бъде опасно в Испания е, тези вещества се използват главно от не испански граждани, което е, говори, че проблемът не е испански. Това са граждани на други страни, което показва, че тези е, вещества се използват в други страни под различни е, имена и това е много опасно вещества или се появяват, след това ги забраняват толкова бързо, че даже е, дилерите не, не, не са разбрали, че те са забранени. Въпросът ми е как можем да е, подобрим е, информацията, която стига, каналите на информация до, до дилерите, за да знаят те кое е законно и кое не. Благодаря сега госпожа Гомес, Ана. Благодаря ви. Искам да попитам директора. Освен наблюдението, какви препоръки се отправят към правителствата на Европейския съюз, какво предлага вашия център по отношение на политиката за борба срещу наркотиците и най-вече по отношение на политиката за недопускане от това да извличат изгода престъпни организации и това да финансира трансграничната престъпност. Появяват се нови синтетични вещества, метамфетамини и други. Вашата агенция е разположена в Лисабон, а само този град. Какво е вашето мнение за способността на полицейските служби да упражняват контрол и да намалят контрабандата с наркотици в страна като Португалия, където се намира вашият център за наблюдение? Според мен, независимо какво могат да направят професионалистите, ресурсите, финансирането, техническите ресурси, с които разполагат, са значително намалени поради економическата криза. Междувременно, ресурсите на организираната престъпност за контрабанда на наркотици са нараснали. Обедена съм, че много от по-малките летища в моята страна не се наблюдават както трябва. Те бяха използвани, например, преди време от ЦРУ за незаконни прехвърлени на затворници, така че не са под, изцяло под контрола. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада. Много е важен според нас. Той показва, че само е, на европейско, само на европейско равнище може да се борим с проблема. Наистина най-сърдечно ви благодаря и мисля, че в тази комисия вие имате пълна подкрепа на нашата комисия, която става дума за финансовите средства. Хубаво е, че Европол успява на 15 септември на, при една голяма акция е, и е, хиляда е, заподозрени да проведе една много важна операция. Наистина това е верния път, но друг въпрос имам. Говорите за сътрудничество с съседни и трети държави членки. Това е очевидно не е европейски проблем, това е проблем, който се отнася до много части на света. Аз съм член на делегацията на Европейския парламент за връзките с Иран и сме провели доста е, разговори, то не лесни по тази тема, но при всички тези е, разговори, които водим, винаги изплува проблема за е, за е, дрогата и е, Иран тогава много силно е засегнат от този проблем. Там е сериозен проблем за тях те казват, че от една страна се интересуват от нашия, нашето ноу-хау. Тук те наистина в неофициални разговори приемат, че има какво да научат от нас, е, и е, би трябвало да се помогне на Иран да се е, намали, да се ограничи търговията с дрога и по-добре да се контролира. Сега, след оттеглянето на, на силите на НАТО от Афганистан. Там отново е, се разраства този проблем. Искам да ви попитам е, по принцип как е, ще си сътрудничим, как ще работим с трети страни. Аз дадах пример с Иран. Там отговорът никак не е лесен, знам го априори но проблемите са си проблеми и не можем да ги заобиколим, да си затваряме очите. Благодаря. Йозеф. Имаме доста дълъг списък на желаящи да се изкажат. В началото казах, че залата е празна, но междувременно се напълне. Ние проявяваме много силен интерес към тази тема, но нека да приключим с приемането на заявки за изказвания на този етап. Господин е, е, Юрек е следващият оратор. Моля ви да се придържате към регламента за изказване от две минути. Благодаря ви, господин председателю. Искам е, да благодаря за този интересен анализ на пазара на наркотици. Това, което не достига тук е социологическият анализ, аз съм убеден, че вие разполагате с информация и по тези аспекти и бих искал да чуя нещо в тази връзка. Може би нещо за промяната в културата, които са допремнесли за увеличаване на употребата на наркотици и какво би могло да се нам... направи за намаляване на използването на наркотици, какви са връзките между различните въпроси, например как се отглеждат децата, какво е положението в семейството. Аз съм убеден, че вие сте правили анализ на тези фактори и какво води до увеличаване или до намаляване на употребата на наркотици. Ние се радваме, че имам възможност да говорим с вас, тъй като вие сте по-обективен, не сте подложен на политически натиск и затова искам да разбера каква е вашата позиция за това, че някои настояват да се легализират определени видове наркотици. Председателят, благодаря ви, че, се, че спазихте времето. Госпожа Лозенберг има думата. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на ЕЦМНН и на неговия директор за този подробен анализ. Аз съм новоизбран депутат от Гърция. Работила съм дълги години като юрист и съм се занимавала с въпросите на наркотиците и продажбата им по интернет. Вие вчера споменахте, както и днес, някои интернет сайтове, които не могат толкова лесно да бъдат забелязани, не могат да бъдат контролирани, те са в други страни, така че има много какво да се направи, за да се справим с този проблем. Има и други форми на трафик е, на наркотици. Това е незаконната миграция, която в моята страна нараства, достигна много високи нива след е, проблемите в е, Сирия. Много хора пристигат при нас през територията на Турция и за нас е трудно да опазим границите ни. Знаете, че в морето сме арестували многократно хора, които се оказват и трафиканти на наркотици. Това не са обикновени престъпници, те са част от а, престъпни групировки, организирани групировки за трафик на наркотици. Това е друг въпрос, който трябва да е на вниманието на вашата агенция. Искам също да ви запитам за стратегията, която споменахте за 2016-2018, дали сте учели някои от споменатите от мен неща. Аз съм за това да бъде финансирана вашата дейност, но в страните в южната част на Европейския съюз, като моята страна, където се осъществяват доста съкръщения в бюджета, министерства, като здравеопазването, за защита на гражданите и прочие, които са важни за превенцията е, и правосъдието са е, засегнати, що се отнася до финансирането. И ако има такива съкръщения на средствата, е трудно да се извършват е, разследвания или пък да се правят научни изследвания по различните нови видове наркотици, които се появяват и дали определени субстанции да бъдат вписани в списъка на забранени наркотици. В повечето страни в Европа трафикът на наркотици е престъпление, така че можем лесно да го установим и да се борим срещу него. Председателят. Анахет. Добър ден на всички. Благодаря, господин Гьоц. Прочетох вашия доклад с много голям интерес. Аз съм ръководител на работата сред социал-демократите. Става дума тук за психоактивните вещества. Е, притесняваме се за увеличеното използване на тези вещества. Престъпниците работят активно, за да намерят нови пазари. Ето защо има и ново законодателство. Моята страна е Швеция и съвсем наскоро разбрах, че 15 тинейджера е, от е, Южна Швеция са прияти в болница, тъй като са приели наркотика Спайс. Той се продава в интернет, може да се намери без проблем, не е класифициран като незаконен и това е много голям проблем, според мен, в цяла Европа. Разбирам и въпроса за ресурсите, разбирам, че имате нужда от повече ресурси, за да решите проблема. В доклада обаче се казва, че само малко държави имат стабилна е, система за действия. И освен това липсва систематично наблюдение. Това е едно празно място, пропуск в е, справянето с е, тази толкова голяма заплаха. По отношение на информацията от страна на държавите членки, тук трябва да се отчете и статистиката. Много от въпросите, които засягат нашето европейско сътрудничество, говорят и за това колко е необходимо да има надежна статистика. Ето защо трябва да има и обмен между държавите членки. Благодаря. Госпожа Стивенс. Благодаря ви, господин председател. Имам два конкретни въпроса. В доклада прочетох, че системата за ранно предупреждение е поставена пред все по-силен натиск поради големия брой налични на пазара вещества. Много държави членки нямат нужните системи за мониторинг за да събират информация по тези въпроси, свързани с наркотиците и ефекта им върху общественото здраве. Не зная дали при сегашната си форма системата може да функционира, може би се налага тя да бъде преразгледана. Считате ли, че трябва да се направи такава оценка и да се види дали е необходима реформа? Вторият ми въпрос. Във вашия доклад установявам също, че доста често за младите хора наркотиците са привлекателни. Това ги прави да изглеждат в собствените си очи по-кул. Cool по-привлекателни и не зная дали не би могло да се проведе кампания за подобряване на информираността им, за да се справим с този проблем. Така както направихме с кампании за намаляване на употребата на алкохол и на тютюнопушенето. Какво може да се направи от държавите членки в това отношение? Благодаря. Госпожа Жули е последният оратор. Благодаря за този доклад, който е много интересен, съдържа много факти. Искам да споделя с вас моят опит. Аз също работих в областта за борба срещу срещу наркотиците. Работя в тази област от 1981 година и зная колко неефикасна е борбата срещу трафикантите. Сега работя по въпроси, свързани с Афганистан. Колегите казаха, че сега, след като силите на НАТО се отеглят от страната, ще има експлозия на отглеждането на опиум. Реколтата 2013 е най-голямата, която някога е имало, както вероятно ви е известно. Въпреки усилията на международната общност, въпреки стотиците хиляди долари, които сме инвестирали в Афганистан, въпреки всичко, което се прави за замяна на опиума с други култури, въпреки десетките а, загубили живота си специалисти в тези области. Виждаме, че борбата срещу а, тези психотропни вещества няма резултат. Точно обратното. Престъпните групировки разполагат със средства, те е, се финансират, това финансира мафията, терористите, тъй като ние не сме прекъснали веригата, връзката между търсенето и предлагането. Имаме вече 40 години провали това отношение. Въпреки, че сме вложили много средства, не сме раз... спрели тази връзка, не сме прекъснали. Трябва да се борим срещу прането на пари, които са резултат от наркотрафик. Трябва да видим какви са предимствата за нас, като се легализира продажбата на наркотици и се постави под контрол. Председателят. Много въпроси, много изказвания. Ясно е, че скоро ще трябва да ни гостувате пак. Много съжалявам за това, че не ви давам достатъчно време за да отговорите. Опитайте да сте кратък. Колко време ми давате, господин председател? Ами, опитах се да прехвърля отговорността върху вас, да не казвам конкретно какво да кажа сега. Например, 7 минути. Мислех, че ще ми дадете един час, казва господин Гьоц, но ще положа всички усилия. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми депутати, трябва да кажа, че се изненадвам от онова, което се случва тук. Гостувал съм нерядко и никога не съм виждал толкова депутати в залата. Дебата е много интересен и вашите изказвания са много интересни. Спомням си, че веднъж, когато бях тук, имаше само трима депутати и когато попитах защо е толкова малък интерес, ми казаха, че нашата агенция не създава кой знае какви проблеми. Ако се върна на темата, да, проблема е много сериозен и нещо трябва да се направи. Ние и вие е, сте запознати с е, проблема. Нашата агенция полага много усилия. Председателя каза, че имам е, само 7 минути и затова ще карам много бързо през е, отговорите. Господин Бони. Не мисля, че има кой знае каква липса на прозрачност. Имаме отлично сътрудничество с комисията, особено с три генерални дирекции правосъдие, вътрешни работи и Санко, здравеопазване. Агенцията правосъдие може да не е чак толкова важна за в бъдеще, защото в момента има прехвърляне на нашия център към вътрешните работи, но естествено има и други е, агенции и е, генерални дирекции, с които работим като данъци и митнически съюз, е, например, или разширяване. Качеството на данните, обмена на информация, редица депутати говориха по този въпрос. Трябва да ви кажа, че имаме 20 срещи годишно, където обсъждаме различни методологии и стандарти за събиране на данни, анализ на данните и така нататък. Мисля, че можем да кажем, че едно от нашите постижения е, че днес между агенциите говорим един език и сме постигнали едно ниво на стандартизация, дори и то да не може да бъде определено като отлично, но е едно от най-добрите в световен мащаб. Госпожа Хименес Бесерил и други депутати споменаха, че агенцията не получава необходимото внимание. Едва ли ще се очудите, когато ви кажа, че съм напълно е, в съгласие с това твърдение. Има обаче доста голямо подобрение в това отношение. По отношение на двете правни основания и съвета, не е наше задължение и задача да ви казваме какво да правите. Ние сме просто изпълнители на вашата воля и на правното основание. Но Естествено, не сме партньор, когато се създава законодателство. Имаше интересен въпрос, свързан с това как да се подобри комуникацията с дилърите и трафикантите. Между другото, много често получаваме имейли и разговори от а, притежатели на магазини, които казват да, свързаха се с мен, предлагат ми ново вещество, то законно ли е или не, или пък звънят ми от Китай и казват, че ще ми предложат 50% отстъпка за еди каква си молекула, мога ли да я приема. Имаме такива данни, такава информация. Госпожо Гомеш, не можем да правим препоръки е, това не е част от е, регламента и аз не бих е, правил препоръки, но разбирам, че има сериозни намаления в Португалия, в областта на полицията и не само знам, че това е сериозен въпрос във вашата страна. Знаем, че в Португалия потреблението на наркотици е доста ниско, но тя е транзитна страна, например, за кокаин за Европейския съюз и за съжаление няма какво толкова да се направи. Има една организация на 7 държави, Малк Н. Тя наблюдава какво се случва, координира битката срещу кокаина в Атлантика. Мисля, че това е един много интересен партньор. Е, тя е оперативна агенция. По отношение на господин Вайден Холцер, ще продължа на английски. Мисля, че е абсолютно ясно че имаме глобален проблем, който може да бъде решен само глобално. Тук отговарям и на госпожа Жоли. Що се отнася до Иран, конкретния въпрос. Спорадично се свързваме с ирански експерти по здравеопазване. Знаем, че в Иран има отлични е, учени, изследователи, между другото, преди около 3-4 години имаше една проучвателна мисия на Великобритания, Франция и Германия в Иран с цел засилване на сътрудничеството с тази страна. Няма общо или формално сътрудничество, официално сътрудничество с Иран, но имаме спорадични контакти. По отношение на правоприлагането там е малко по-трудно. От една страна, да, Иран ни помага, за да се избегне транзита през Европейския съюз. От друга страна обаче е много трудно да се говори с иранските политици. Знаете за пропагандата и е много трудно да се получи ясна информация. Тук има много какво да се направи. Освен това, знаете, че с страни като Иран ние Работим само в рамките на координацията с Европейската служба за външна дейност. Интересен въпрос имаше за културните, социологическите въпроси. Дебата, естествено, е много по-обстоен от това, което може да проведем тук. Какво мога да кажа? Естествено, семейството, промяната на, на семейната култура, младежката култура, всичко това играе много важна роля. Държавите членки, според мен, носят основна отговорност за превенцията. Между другото, имаше и въпрос за по-обширни кампании и така нататък. Трябва да кажа, че не съм привърженик на големите публични кампании, защото първо оценките в това отношение не са кой знае колко много. И на второ място, наличните оценки показват, че тези кампании не само, че не са ефективни, но са и контрапродуктивни. От друга страна обаче, ако се отиде в някои общности, в някои райони, в някои рискови групи от населението, може да се постигне известен напредък. Имаме доказателства за ефикасността на един такъв подход и за превенцията при такива подходи. Освен това, много е важно да се обърне внимание на околната среда на рисковите групи. Това означава, че трябва да се обърнем към семействата, към училищата, към районите, в които живеят тези хора. Така че тук мисля, че постигаме успехи. По отношение на легализацията, нищо не мога да кажа по този въпрос, естествено, но следим какво се случва в света, особено що се отнася до канабиса в момента отблизо следим какво се случва. Уругвай, тъй като е част от а, научния комитет за легализацията, ни предложи а, сътрудничество. Мога да изпратя някой, бих искал да изпратя човек там, но а, не е възможно това. На ниво държави членки има известен дебат за легализацията. Не мисля, че това ще стане в близко бъдеще. Погледнете обаче какво се случва в света на неправителствените организации и на гражданското общество. Мисля, че този дебат ще играе по-важна роля за бъдеще, отколкото сега. Госпожа Возенберг, незаконната миграция, миграцията като цяло и наркотиците, да, има връзка. Много съм разговарял с директора на Фронтекс за това как можем по един по-добър начин да гарантираме, че връзката между трафика на хора и трафика на наркотици ще бъде отслабена и освен това трябва да се види доколко има такава връзка, защото и човешките същества, и наркотиците са стока, трафикантите се интересуват от пари и няма значение за тях как ще ги спечелят. Ако погледнете всички лодки през Атлантика, ще видите, че подобни лодки има и в Средиземно море. Това е един пример само. Много е трудно да се получи достъпна информация, приемлива информация в това отношение. Във връзка с Гърция, трябва да кажа, че ние поддържаме контакт с нашите партньори и знаем, че сериозното урязване на бюджета на здравеопазването в Гърция създава много големи проблеми. В Гърция обаче имаме отлични партньори и знаем, че те се справят в много тежки условия. Не забравяме това. Здравеопазването, между другото, е поставено под натиск в почти всички европейски държави. По отношение на Швеция и 15-те тинеджера в болницата, спайс е едно от веществата, които се разпространяват активно. Това са малки парчета растения, които са поръсени с синтетични канабинсоиди. Трябва да ви кажа, че сме направили 6 оценки на риска тази година. Две от тях се проведоха през миналата седмица и знаем, че във връзка с ПАЙС има 59 смъртни случая в някои страни. Приключвам вече, господин председател по отношение на системата за ранно предупреждение и нейната реформа. Следим какво се случва. Поддържаме връзка с господин Бони и госпожа Хименес Бесерил. Ще продължим сътрудничеството по отношение на кампаниите за повишаване на осведомеността вече казах, а госпожо Жули, за Афганистан можем да говорим в продължение на дни и часове. Това е глобален проблем и мисля, че проблема не се крие само в Европа. В целия свят проблема не се приема достатъчно сериозно и аз в своето експозе веднъж казах, че проблема не е само вече у потребителите. Тук трябва да се ангажира интереса на политиците, а политиците не проявяват кой знае какъв е, интерес. В момента този въпрос е, като че ли е абсолютно забравен. Има много по-големи въпроси, които вълнуват света в момента. Виждате какво се случва. Само, че проблема не е изчезнал, ние трябва да го приемем на сериозно. Бъдете убедени, че ще продължим да работим и ще ви даваме информация с най-високо качество. Благодаря ви за дадената дума. Благодаря ви много. Наистина успяхте да, да отговорите на всички въпроси в краткото време, което имахте. Мисля, че качеството на вашата работа е ясно за, и за старите, и за новите членове на тази комисия. Ние сме поели една законодателна линия, която ще следваме е, но разбира се, въпросът е, има и е, конкретен аспект, свързан с всяка отделна страна. Надявам се да имаме, ще имаме и други възможности да дискутираме по тези теми. Тази тема не по-малко интересни от днешния разговор ни предстоят. Благодаря. Uh, Сега на следващата точка да минем. Е, скъпи колеги, по следващата точка имаме презентация от комисията. Процедурен въпрос ли искате да поставите? I can't hear you. It's nothing. Okay, is it silent point of order now? Значи това е една, един мълчалив процедурен въпрос, защото не ви чувам. Британски процедурен въпрос. Мълчали. Следващата точка, както казах, е презентация от комисията. По време на преговорите за преработване на регламента от Дъблин за общата европейска система за убежища, законодателите не можаха да се споразумеят по окончателния текст за член 8.4. Парламента смята, че в случая с непридружените, ненавършили пълнолетия лица, когато е подадена молба от държава членка, държава членка, там където се намира непълнолетното лице, трябва да е държавата членка, която трябва да, да разгледа тази молба за е, международна закрила в най-добрия интерес на детето, е, да се избегне, разбира се, прехвърлянето на детето. Е, съвета е, прием е, това предложение, така че 8.4, е, член 8.4 остане непроменен, сравнен с стария вариант на регламента от Дъблин но според решението на съда за едно дело, което все още се очаква, законодателите се е, споразумяха, че всъщност нормата ще се определи от е, решението на съда. И това ще бъде нова е, точка 8. Това, е, по това се постига съгласие между двете институции е, като допълнение към законодателния акт. Приложение към законодателния акт. Комисията излезе с предложение да е, уеднакви, да, да е, съобрази текста на член 8 с е, съдебната практика на съда. Е, след презентацията на този въпрос ще имате възможност за въпроси и коментари. Сега комисията да представи темата. Благодаря много, господин председател. Комисията на 26 юни прие едно целенасочено предложение за изменение на член 8.4 от Дъблинския регламент за въпроса, е, по въпроса за определение отговорността на държавите членки при разглеждане молби за, е, на ненавършили пълнолетни лица. Предложението е последваща стъпка след поканата, която е, бе отправена от Европейския е, парламент и съвета през последния е, трилог да се преразгледа 8-4 след решение в, този смисъл на Европейския съд, така начинен дел делото МА. Решението на съда излезе на 6 юни 13 година Предложението на комисията има за цел всъщност да кодифицира е, съдебната практика в това отношение. И е, тук е, две хоризонтални бележки. Първо, в духа на хартата за основните права, пък както е, това потвърди в, този, в това дело и съда, комисията предлага, за да се гарантира най-добро е, че е, най-добрият интерес на малолетното лице е винаги е основното съображение. И втората хоризонтална бележка, това, според това предложение, непредружени лица е, са сред най-уязвимите групи от е, търсещите международна е, закрила. Не би трябвало без основание да бъдат прехвърлени от една държава или друга, както и отговора на молбата им не трябва да бъде продължавана прекалено и неоснователно. Е, възоснова на ясните съображения на съда, предложението всъщност е, обхваща два възможни сценарии за е, непълнолетни лица, ненавършили пълнолетни лица, които нямат близки или роднини на територията, където живеят. Първо, когато малолетното лице е подало няколко молби за международна защита, включително държавата членка, където в момента пребивават тази държава членка тогава ще отговаря за разглеждане на молбата. Това е регламентирано в член 8а е, от нашето предложение втория вариант, втория сценарий, е, когато е, заявителя за международна закрила, малолетен, е, е присъства на територията на държавата членка, без да е подал молба там. Тогава държавата членка трябва първо да предостави на малолетното лице е, възможност ефективна да подаде молба там. И това е, е определено в 8.4b, е, първия абзац. Тук има два подсценария. Ако след като има възможност да подадем молба, е, непълнетното лице решава да подаде молба в тази държава членка, трябва да остане в тази държава членка, която отговаря за разглеждане на молбата. Това е 8.4b, втория е, абзац. И втория сценарий, ако непълнолетното лице реши да не внася молба в държавата членка, където е, пребивава, държавата членка, която отговаря, е държавата, където е, лицето е подало е, последната молба. Ако разбира се, това е в най-добрия интерес на непълнолетното лице, това е 8 84 б третия абзац. В допълнение към тези е, сценарии е, се предлагат е, правила, за да се улесни сътрудничество между държавите членки и да се избегне злоупотреба с изобикаляне на системата, като конкретно се информираме, държавите членки се информират един друг за ново поети отговорности. Това е 8.4c и D. В заключение отново да кажа, в светлината на поканата от страна на двата законодат, двамата законодатели, комисията и е, съвета по отношение преработването на Даблин, ние е, предлагаме да се е, стъпи е, върху съдебната практика на съда и при официалните преговори по това досие, надявам се ние, светлината на тези решения на съда, преговорите между двете институции могат да приключат много скоро. Благодаря, извинявам се по предишната точка ограничих е, е, възможността за повече въпроси. Много хора искаха да говорят е, е по-дълго, но трябваше да ви огранича. Сега имам готов списък е, на докладчици и докладчици в сянка. Ще се опитам да дам е, възможност на, на максимален брой хора. Точката е доста важна. Обидате дисциплинирани, моля. По време на предишния си мандат бях е, докладчик по преработката вариант на Даблин. Е, е, повярвайте ми, много упорито работихме, повече от 4 години. Като екип ние много сплотено действахме и си сътрудничихме по един фантастичен начин. Но имаше един член, който не успяхме, по който не успяхме да се съгласим и това е 8-4 където се решава коя държава членка отговаря за молбата, подадена от е, е, на вършил пълнолетие лице. Е, регламентът от Дъблин е беше ясен. Текста в регламента не беше ясен. Там се казваше държавата, където лицето е подал молбата, без да се каже дали това е първата молба или последната. Това се тълкуваше от повечето държави членки, които прилагаха регламента от Дъблин, в смисъл, че не предложеното лице трябва да се хвърли в първата държава членка, в която е пристигнала. С други думи, лица биваха изпращани от една друга страна, бяха препращани като колетни пратки и решихме да сложим край на това. В преговорите по новия вариант на регламента от Дъблин всички страни се съгласиха, че трябва ам, нормата да се доизчисти текста, но не бяхме наясно как да стане това. Не се съгласихме по тема. Комисията и парламента искаха да пояснят, че това ще е държавата, а, където а, непълнето лице е подало последната си молба. Но съвета продължаваше да настоява, че това трябва да е страната, когато е подадена първата моята молба. И е, така се стигна до на улица е, е, за доста дълго време, не, не, е, до пълен блокаж, не мръдвахме в никаква посока и тогава парламента прояви е, творчески подход е, и съм много признателна за това. В, на този етап от преговорите е, се очакваше решение в съда по точно такав, е, такова дело за непридружени, е, ненавършили пълнолетни деца. И тъй като не се разбрахме как да тълкуваме, случай решихме да оставим текста като в стария регламент с допълнението следното, при условие, че това е в най-добрия интерес на детето. Край на цитата. И друго, което направихме, което беше не ново, необичайно. Излезахме с една обща съвместна декларация под подкрепена от парламента, съвета и комисията, в която заявихме, че е, когато вече, когато е, съдът излезе с решение по това дело, комисията ще е, разгледа отново този член от регламента в Дъблин и ще излезе с предложение, което ще отрази решението на съда. С други думи, съдът трябваше да реши това, което ние политически не можахме да решим крайна сметка решението излезе през юни 13 година, непосредствено преди приемане на новия вариант на регламента. То отговаряше на позицията на комисията, че би трябвало да избягваме ненужно прехвърляне на малолетни лица и че отговорната държава членка за е, молба на непредължавано лице трябва да е държавата, където е, непълнолетният е, е внесъл последната си молба. Е, предложението на комисията е, бе представено е, през юни тези година и сега нещата са в наши ръце. Ние и съвета трябва да приемем това изменение максимално бързо, както иска комисията. Няма съмнение, че би трябвало да действаме в най-добрия интерес на детето. Това се казва и в член 24 от Хартата на основните права. Е, съдебното решение също посочва съвсем ясно, че непридружавани е, малолетни са особено уязвими лица. Ето защо те не би трябвало да бъдат прехвърляни никога в друга държава членка. Аз приветствам предложението на комисията. Смятам, че то е много добре е, то много точно отразява решението на съда, както се е, бяхме разбрали в съвместната декларация и се надявам е, горещо, че това ще бъде прието много скоро. Три от докладчиците в сянка по това досие бяха и е, докладчици по Дъблинския регламент тогава, чухте трите имена, т.е. те, знаеха, те знаят за какво става дума, така че аз не съм доволна да приветствам и новите е, докладчици в сянка, Лоберта Меренбърг и Лаура Ферера. Очаквам да работя с всички тях и очаквам наистина процедурата от тук нататък да е гладка и безпрепятствена, тъй като вече стъпваме върху едно ясно е, дело, решение на съда, а не от отваряме отново, Започва отново преговори по регламента. Предложението на комисията е много приемливо. Те са се ангажирали с е, промяната и очаквам италианското председателство да си свърши работата по досието. Ще работя с докладчите в сянка по доклада. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Моля ви да бъдете много кратки. Давам думата първо на Роберта Мецола от НП. Благодаря, Сесилия. За мен е чест да бъда докладчик в сянка по този въпрос. Аз ще продължа да си сътрудниче с вас, както правеше това и Ана Мария преди мен. Аз ще продължа да сътрудничеството по това досие от името на НЕП. Както каза и Сесилия, ние трябва да отчитаме интереса преди всичко на малолетните лица. непредружавани малолетни лица подават молби за обежище. Ние трябва да имаме договорени правила, така че най-уязвимите лица в нашето общество да не се използват за политически цели. Аз ще сътруднича изцяло, за да можем да приключим работа по ефективен начин по това досие. Силви Гиом от Социалистите и демократите. Аз също ще бъда толкова кратка, колкото и колегите. Искам да поздравя казаното до тук. Въпросът за непродължаваните малолетни лица е чувствителен въпрос. В дискусиите, които водим, имаше понякога доста а, интензивни такива размени на а, мнение между парламента и съвета. Считаме, че направението предложение е добре. След намесата на съда Аз се радвам на решението на съда и на интерпретацията дадена от него. Това пояснение беше наложително. Вие го подчертахте, това е свързано с обръщане преди всичко на внимание на е, интересите на детето. Малолетните лица са уязвими, това беше коректно отчетено, за да може да се избегне ненужния трансфер от едно място на друго. Надявам се, че няма да правим съществени промени, за да постигнем едно балансирано решение в интерес на малолетните лица. От а, решението на съда а, имате ли някакви данни, как това се е отразило на трансферите на непродружавани малолетни лица? Благодаря, Силвия. За групата ЕКР Тимати Киркоп. Благодаря, господин председател. Разбира се, ние също подкрепяме направеното предложение, но все пак не трябва да губим от поглед а, други важни въпроси, свързани с този, които будят а, тревога, един от които е проблема, свързан с оценката а, на възрастта и на здравното състояние. Има някои случаи на престъпна дейност и този хуманитарен подход е бил обект на злоупотреби на някои равнища. Затова трябва да сме много предпазливи, защото, господин председателю, ние оговорихме за приемането на млади хора, които пристигат в дадена държава и да не бъдат прехвърлени те в други части на Европа. За това ставаше дума. Но стандартите, възприятията са много по-различни в различните държави членки. Има някои държави членки, чието стандарти дори по отношение на малолетните лица, дори специално, що се отнася до малолетните лица, не са приемливи. Аз съм за общите принципи. Всички държави членки трябва обаче да имат стандарти, които са на достатъчно високо ниво. И трябва да разгледаме проблема, свързан с оценката на възрастта. Аз многократно съм поставил този въпрос, когато говорим за миграцията. Онези, които са отговорни за злоупотреба и използване на децата, които в случая са непридружавани малолетни лица, трябва да бъдат на вниманието на правоприлагащите органи, Европол също да участва, държавите членки имат отговорност и така виновните трябва да бъдат наказани за доста осъдителното и неморално отношение. Тези, които карат децата несправедливо да страдат, трябва също да страдат а, чрез налагане на санкции. Благодаря. За го е госпожа Бьорк. Благодаря. Едва ли ще ви изненадам, когато кажа, че нашата група се отнася критично към регламента Дублин. Смятаме, че той трябва да бъде изцяло преработен. Всъщност, това предложение е в съответствие с международното законодателство, когато става дума за най-добрия интерес на детето. Всички е, знаем, че това обаче не се зачита нито в нашето законодателство, нито в е, процедурите, на които са подлагани децата в целия свят. Мога да дам един пример от Швеция, но знам, че това въжи за всички държави членки. Ето защо приветстваме решението на съда и предложението на комисията. То представлява предложения поне за една група, която ще се измъкне от лапите на този регламент Дъблин. Естествено ще работим в сътрудничество с докладчика. Благодаря ви много. Благодаря и за краткото изказване. Всъщност, Жин Ламберт е докладчик в сянка от групата на зелените. Имате думата. Благодаря. Аз също бих е, желала да въздъхна с облегчение след решението на съда. Жалко е, че трябваше да изчакваме съдебно решение по въпрос, който за мнозина от нас беше очевидно. Не може да се прехвърлят е, деца, както и възрастни всъщност. Но в конкретния случай сме съгласни с докладчика, че трябва да постигнем бързо съгласие по това осъвременяване на регламента. Споделяме някои от тревогите, споделени от други депутати, за това как да прилагаме принципа на отчитане преди всичко на интереса на детето и как да се сътрудничат държавите членки по този въпрос. Известно ни е, че в някои държави членки нещата са различни, някои не разполагат с нужните защитни механизми и разбира се, това е един от проблемите, свързани с прехвърлянето на лицата. Децата са поставени дори пред по-голям риск при това прехвърляне. Това е нещо, което трябва да имаме предвид. Тимати постави въпроса и за безопасността на децата там, където децата се приемат, защото понякога децата изчезват от местата, където се настаняват и стават обект на трафика. Това е един от проблемите, който решаваме чрез изменението на регламента от Дъблин. Бихме искали да решим и повече проблеми, но все пак правим това, което е възможно. Госпожа Ферара е докладчик в сянка от групата на Европа за пряката демокрация. Благодаря, господин председател. Аз за пръв път съм докладчик в сянка. Благодарна съм на Сесилия Викстром, на останалите колеги. Аз съм твърдо решена да си сътруднича с тях. Определено ние трябва да отдаваме приоритет на защитата на малолетните лица. Аз съм съгласна с прилагането на принципа да има минимален брой трансфери, така както е предвидено в решението на съда. Също трябва да има високи стандарти относно приемането на тези лица в държавите членки. Читам, че трябва да работим заедно, за да могат да бъдат до постигнати тези стандарти. Имаме още трима оратори. Моля ви да бъдете максимално кратки. Госпожа Кораца Билт от ЕНП. Благодаря. Приветствам предложението на комисията. Подкрепям и позицията на докладчика. Аз бях докладчик в Сянка от името на НП по доклада за непридружаваните непълнолетни поискахме да се прекрати този затворен кръг, който създава голям стрес за децата. Да не говорим, че е на лице травмата да дойдеш непридружаван в Европа. В Швеция съм се срещала с много деца и те ми казаха, че не разбират защо ги препращат от място на място, защо понякога ги задържат и никога не им казват каква е процедурата. Надявам се, че ще прехвърлим много бързо в законодателство, решението на съда и ще спрем тази несигурност, двусмисленост. Нека да не забравяме, че детето първо е дете и после е мигрант. Освен това, приветствам решението във връзка с това, коя държава членка ще е отговорна. Това ще помогне за избягване на злоупотребите. Искам да спомена, господин председател, че поискахме да се създаде интергрупа по въпросите на децата. Надявам се, че колегите ще подкрепят тази идея. Въпросите на непредружаваните непълнолетни ще стават все по-актуални, тъй като виждате каква невероятна трагедия се случва до външните ни граници. Само през последната седмица в Швеция сме приели около 4000 непредружавани непълнолетни и техния брой нараства. Надявам се, че колегите ще подкрепят тази група. Следващия оратор госпожа Винбери. Благодаря. Искам да кажа, че Швеция миналата година прие около 4000 непридружавани непълнолетни. Това е най-голямото число в Европа, много повече от всички страни около Средиземноморието. Ние приемаме около 30% от всички непридружаване. Отбележете си обаче, че Швеция е много далече в Европейския съюз. Трябва да се мине най-малко през пет страни преди да се стигне до територията на Швеция. Вижда се, че целта на това предложение е да циментира лошото охраняване на границите от страна на централноевропейските държави. Ние смятаме, че всички държави трябва да си укрепят границите, вместо да се оправдават с държави като Германия, Швеция и Великобритания, например. Ето защо Смятам, че вместо да говорим за непредружаваните непълнолетни, трябва да говорим за връщане на временния контрол по границата на Европейския съюз и реформата на шенгенското законодателство. Благодаря. Благодаря госпожа Майер. Благодаря господин председател. Аз съм от Холандия, страна в която се подават много молби за убежище, много се и одобряват по силата на този регламент Швеция, е, Холандия по-скоро, извинете, ще бъде е, засегната. Много често регламента Дъблин не се спазва, не се взимат пръстови отпечатъци в страните, в които пристигат децата и съответно това предложение според мен ще засегне отрицателно Холандия, тъй като Холандия се разглежда като страна, в която лесно може да се попадне. И ето защо искам да разбера какво смята комисията по този въпрос. Председателя, винаги сте кратка и много ме изненадвате. Благодаря. Последния оратор, представителя на италианското председателство, господин Деблази. Може ли да сте пределно кратък? Благодаря. Благодаря и аз ще бъда съвсем кратък, господин председател. Искам да подчертая, че този въпрос е от приоритетните за италианското председателство. Ще се опитаме да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Ще работим максимално бързо, за да гарантираме защитата на правата на непълнолетните. Отново казвам, този въпрос е приоритетен за нас. Надявам се, че ще можем да започнем тристранен диалог по време на нашето председателство, макар че нищо не, може, не мога да обещая, защото не знаем каква ще е реакцията на държавите членки по това предложение. Ще се опитаме да стигнем до резултат през, последните няколко, през следващите няколко месеца. Може да разчитате на нашето сътрудничество. Благодаря. Сесилия, съвсем накратко, бързо заключение. 10 секунди. Много се радвам, че работя с такива докладчици в Сянка. Много се радвам, че докладчиците в Сянка изказаха позицията на своите партии. На следващо място обръщам се към Тимати. Нека да кажа, че Оценката на възрастта се регулира в директивата за обежището и процедурите за предоставяне на обежище, така че тук няма нищо общо. Няма общо този въпрос с промяната на регламента Дъблин. Колеги, нека да не се е, вълнуваме твърде много. Това е по-скоро техническо изменение на регламента от Дъблин и идва като съответствие на решението на съда. Благодаря на всички вас. Благодаря, казва председателя. Няма какво да добавя, Сесилия. Справяш се отлично ти говориш кратко, дори да не ти давам инструкции за това. Колеги, благодаря на всички. Няколко съобщения за следващата седмица и така ще приключим заседанието. Първо, на 6 октомври, колеги, ще изслушваме комисарите. Започваме с изслушванията. Първо, с онези, които са в нашите правомощия. На 29 е, септември е, от 6.30 до 9.30 Гюнтер Отингер, съвместно изслушване на комисиите ИТРЕ, КУЛТ и ЛИБЕ. Вторник на 30 септември от 1.30 до 4.30 след обед е, Димитри Саврамопулос. Това е изслушване в нашата комисия Либе Сряда, 1 октомври, 1.30 до 4.30 след обед, Вера Юрова, съвместно изслушване на комисиите Либе, Имко, Юри и ФАМ. Понеделник, 6 октомври, 6.30 до 9.30 вечерта, Андрюс Ансип, изслушване на ИМКО. Нашата комисия е асоциирана към изслушването. Вторник, 7 октомври, от 9 до 12 на обяд, изслушване на Франс Тимерманс. Тук що ми казват, че няма да е сутринта, ще бъде след обед. Това трябваше да бъде съвместно изслушване на комисиите Либе, Юри и Явко. Сега обаче мъдрия председателски съвет реши, че ще има открито изслушване на председателския съвет. Условията, при които това ще се случи, се доуточняват. Ще ви даваме информация. Обърнете внимание, че има промяна тук. Това са изслушванията за следващата седмица. Благодаря на всички за присъствието и за изказванията. Уважаеми колеги, 10 минути почивка и след това преминаваме към заседанието на координаторите.